И така надявам се, че всеки е заел мястото си. Драги колеги, представители на националните парламенти и на Европейския парламент, сърдечно ви казвам добре дошли в тази интерпарламентарна комисия по бюджетните въпроси. Бих е желал да приветствам госпожа Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейския на Европейската комисия, която отговаря за бюджета и за ресурсите на Европейския съюз, за човешките ресурси. Не след дълго аз в Брюксел участвах в срещи като парламентарист от Франция. Тогава бях в Комисията по финанси на Френския сенат. Много се радвам, че отново съм сред вас, този път като член на Европейския парламент, председател на бюджетната му комисия. Сменил съм асамблеята, но мисията ми остава без промяна. Длъжни сме да следим, защото публичното управление да бъде ефикасно и смело, за да се върне доверието у нашите съграждани. Дълбоко убеден съм, че в глобализирания свят, в един свят, който е свидетел на дълбоки промени, нашите държави няма да се оправят без Европа и същевременно Европа няма да може да се справи без цялата енергия на своите държави членки и е, тяхната координация. Тоест, е, нашата задача е да се координираме, да поддържаме връзки между националните парламенти и е, Европейския парламент. Е, искам да обърна вниманието ви на едно е, несъответствие, което много ни затруднява. Има по необходимост разминаване между решението за бюджетни кредити и уреждането на сметките и разплащанията от Европейския съюз. От много години обаче фактурите се натрупват върху бюрата на комисарите те не могат да бъдат разплатени поради липсата на средства и лавината само расте. Тази снежна топка само расте. Е, в края на 2013 година. Е, неразплатените суми бяха над 23 е, милиарда евро в края на 2011 11 милиона, в края на 2012 16 милиарда, а към края на 2014, госпожо заместник председател, също сме доста на червено от гледна точка на разплатени средства. Това създава недоверие. Дефицитът расте всяка година, и така се превръща в структурен проблем. Естествено, юристите ни обясняват, че фактурите не са дълг по смисъла на договорите. Обаче операторите, които чакат плащане на европейски средства и вече са изразходвали средства за европейски програми, възприемат това точно като дълг към тях е, Европа а, иска да има бюджетно смирение и същевременно не плаща задълженията си. И за това а, трябва да внимаваме, когато ни се изтъкват всякакви аргументи за по-нататъчно отлагане на плащанията. А, длъжни сме да се вслушаме в онези хора на място, които ни предлагат своя личен опит и споделят какво се случва с тях. А, трябва да отговорим достойно и отговорно на техните искания те питат кога бюджетното положение в Европейския съюз ще стане такова, че да има контрол върху него, как ще се поправят недостатъците. Длъжни сме да споделим огромната част от отговорността, въпреки че немалка част от тази отговорност се носи от държавите членки, от техните правителства, представени в съвета. Не мога да се похваля, че съм водил преговори с 28-те министри на бюджета. Само е, италианският министр на бюджета дойде да говори с нашия екип. Дипломатите, посланиците, ръководителите на служби не могат да възприемат позиция без да имат указания за това. Всъщност, това, което казват правителствата, почива на краткосрочна логика, на краткосрочна визия. И така се изпада в пълно противоречие с вече поети ангажименти. Е, госпожа Меркел, германският канцлер и е, френският президент Оланд е, през октомври 2013 година обещаха 6 милиарда евро за младежка заетост. А през 2014 година се оказа, че има липса на европейско правителство, на европейско средства и така всъщност държавните ръководители се отметнаха от публично изразения си ангажимент, като отказаха да финансират начинанието. Необходимо е да не поставяме хората в не търпимо положение. Става дума за малки и средни предприятия, за научно-изследователски лаборатории, за местни органи на властта, за неправителствени организации, натоварени с хуманитарна мисия. Тези разминавания в финансите сериозно препятстват заедостта и растежа. При тези условия комисията е, е длъжна да констатира, че системата е, на разплащане остава непрозрачна. Ако няма видимост, е невъзможно да бъде пилотиран и целият кораб на Европейския съюз. Е, Европейската комисия приема бюджета, обаче е, трябва малко да се справя при нетърпящи отлагане обстоятелства. Вместо да се издължават просрочията, се удължава протакането. Увеличават се бюрократичните спънки. Госпожо е, комисар, е, вие е, като мен поехте функцията си миналата година. Функцията си и това си качество. И за това трябва да сложим в ред книгите на комисията, счетоводните книги на комисията. Това е наша задача. И трябва да направим така, че да се извършва разплащане редовно, в срок, за да не се допускат такива натрупвания. Е, Европейският съвет и е, парламентът е, трябва да следят за това фактурите да се плащат в срок. Малко провокативно бих отправил искане към комисията. Когато анализира ситуацията на всяка държава членка, финансовата ситуация, да включва успоредно с дефицита и задлъжнялостта, онази част от общата фактура на Съюза, която се припада на съответната държава членка. Защото дълговете на Съюза са дългове на нашите държави членки. Е, държавите членки използват бюджетната процедура на Европейския съюз като оправдание е, и е, използват недостатъците, до които сме стигнали, като оправдание за увеличаване на данъците. Би трябвало обаче да мислим преди всичко, когато определяме разходите и да не допускаме просрочия по фактурите. Беше създадена група на високо равнище с оглед собствените средства на Съюза. В нея са включени и представители на Европейския парламент. Но бюджетите на нашите държави членки, на вашите е, бюджети ще бъдат сега натоварени с оглед на европейския бюджет. Трябва да внимавате. Не трябва да се добавя към националната данъчна задлъжнялост и тежеста на европейско данъчно облагане. Би трябвало да се оценява правилно феноменът е, на просрочените задължения във всяка държава членка. И от тук трябва да се стигне до едно по-добро управление на обществените разходи. Средствата, за които е постигнал съгласие Европейският съюз, трябва да се използват е, за постигане на добавена стойност, за стимулиране на растежа, за повишаване на конкурентоспособността и за създаване на трайни работни места също така призовавам към здравия разум. Ние е, споделяме общо пространство. Голяма част от нас имат единна валута. И представенето на е, нашите сметки трябва да е такова, че от тях да личи истинският европейски бюджет като инструмент на растежа и заетостта. За сега ние нямаме европейски бюджет, а сбор, агрегация на национални бюджети. Следователно е на лице неотложна необходимост да се направи хомогенно представенето на публичните приходи и разходи. Трябва да се вслушате в посланието, което още през май 2014 година ни отправиха нашите съграждани. Съмнения раздират съгражданите ни, когато говорят за Европа. Време е да спрем да я караме както преди. Трябва да се снабдим с метод за промяна и е, нашата практика да стане по-видима. За да е, може да се оздрави Европа, трябва да действаме заедно, а това означава заедно да действат и европейските парламентаристи, и представителите от националните парламенти. Сега ще дам думата на госпожа Георгиева. Ние имаме превод по време на цялото заседание, с изключение на превод на малтийски език, който ще спре в 12 часа и 15. Колеги, моля да ограничите изказванията си до две минути максимум, за да могат максимално голям брой представители да се изкажат. Разполагате с формуляри за изказване. За да поискате думата, моля да попълните съответния формуляр и да го дадете на разсилния, който е в близост до вас както и преди, ще възприемем правилото две изказвания от национални парламентаристи, едно изказване от европейски парламентарист. Оточнявайки тези правила, госпожо заместник председател, която отговаряте за бюджета и за човешките ресурси, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати в Европейския парламент, дами и господа, много съм благодарна на председателя на бюджетната комисия в парламента, че така категорично формулира темата, по която ще говорим сега. Също така съм благодарна за документът с предварителна информация, който беше подготвен. Европа преживява тежки времена, въпреки всичките полагани усилия. Усещаме въздействието на кризата на нивото на държавите членки, на нивото на общините, на семействата и европейски бюджет не е изключение от цялата тази ситуация. Сега бих искала преди всичко да се средоточа върху въпроса за плащанията и плана на плащания, споменат от председателя. Също така бих искал да говоря за възможностите за преобразуване светлината на новия бюджет, който се концентрира върху резултати. Ще се спре и на ключовите приоритети в средносрочен план пред комисията – което включва и това, което е известно като средносрочен преглед, а също така ще се спра на многогодишната финансова рамка. Ще започна с плащанията. Съвсем ясно е, че всички трябва да си плащаме сметките. Това не може да бъде предмет на преговори. Сметките трябва да се плащат. Обаче се оказахме до някъде неподготвени към това, че свършиха времената на благоденствие. В продължение на десетилетия европейският бюджет предоставяха повече бюджетни кредити за плащания, отколкото са се извършили реални плащания в продължение на години. И това създаде едно фалшиво усещане за безкрайност на ресурсите – защото и държавите членки, и комисията едва успяваха да освоят наличните средства. И всяка година стотици милиони евро не са се изразходвали. И това създаде едно трайно усещане, което в момента води до много драматичен сблъсък с реалността, когато ресурсите намаляват, а потребността от ресурси намалява. Това видяхме през 2009, 2010, 2011, 2012. Държавите членки в условията на криза разбраха, че европейският бюджет е много по-ценен, колкото преди са мислили. Освен това, постепенно преминахме през 2014 година към многогодишна финансова перспектива – в която наличните средства са по-малко, отколкото през предходните периоди. Така че през 2013-2014 видяхме как се натрупва една планина от сметки. Видяхме колко е сложно да се плащат тези сметки без да се подкопава напредъка по многогодишната финансова програма. Искам да бъда много ясна и да кажа много ясно, че Европейският парламент в този процес има много важна роля, защото той при преговорите по многогодишната финансова рамка изиска гъвкавостта да бъде по-висока, отколкото през предходните години. И с основание, защото когато бюджетът е по-ограничен, трябва да можем да сме по-гъвкави при използването, разходването на парите. И тази гъвкавост ни спасява, защото през 2014 година успяхме да заемем, ако ми позволи този израз, или да прехвърлим средството от следващи години, когато смятаме, че проблемите ще бъдат решени по-добре. Затова имаме над 4 милиарда и искам да благодаря на Европейския парламент и на съвета. Така че успяхме ако не да обърнем негативната тенденция, но поне стабилизирахме тенденцията към увеличаване на неразплатените сметки в крайната година. 25 милиарда беше дефицитът, това беше сумата на неразплатените сметки в края на миналата година, но успяхме да предложим план за плащанията, който позволи да се облегчи ситуацията през 2015-2016. Позволете ми да кажа какво представлява този план за плащания. Първо, той е съсредоточен върху подобряване на качеството и съпоставимостта на данните, така че да можем да правим прогнози за разходите възоснова на наличните средства. Когато няма ограничения, когато имате повече пари, отколкото може да изразходвате, няма особено значение кога плащате сметки, в каква последователност, как структурирате проектите си. Но когато имате много ограничен бюджет, тази възможност да се планират разходите и да се изпълняват по-добре става много по-важна. Затова работим по укрепа нашия капацитет за прогнозиране на разходите. Както знаят много добре членовете на Европейския парламент, в съвета има една много любима история. Много често съвета казват, а, ние не вярваме на вашите прогнози. Така казва съвет на Европейската комисия. Е, и много често ни обвиняват, че крием някакви пари, някакви спестявания. Искам да ви уверя, че не правим така. Второ, през последните години, особено през 2014, предприехме редица мерки в различни сфери на разходване на средства, за да подобрим използването на европейския бюджет. Тези мерки бяха пригодени към конкретния случай. Те бяха различни в различни сфери е, преди този мандат бях комисар по хуманитарната помощ и ние бяхме първите, които се сблъскахме с проблема недостиг на средства. Изпомням как трябваше да преструктурираме нашите условия на разплащане. Ние направихме равносметка на тези мерки, институционализирахме ги, за да могат да станат част от плана за плащания. За финансирането през 2016 година трябва да сме много наясно с това какво ще направи бюджета за 2016 година, за да може да нормализираме ситуацията с плащане. И следващото е, че разбира се, ще формулираме и изводи от това какво е въздействието на провеждането на средосрочния преглед. Разбира се, много е важно плана за плащания да бъде отговорност не само на комисията, но и на съвет на Европейския парламент, защото става дума за доверието към Европейския съюз. Не изглеждаме много добре в очите на хората, когато малките и средни предприятия, хуманитарните организации, научните работници са на ръба и те не знаят дали Европейския съюз ще им плати или не. След десетилетия от огромно доверие към нас. Нямаме право да подкопаваме това доверие. И трябва да разбираме какво значение има това и за позиция Европейския съюз в света и за наша, нашето собствено самочувствие, за нашата способност да се ползваме с доверие както в целия свят, така и в нашите държави членки. Обедена съм, че в края на 2016 ще видим значително подобрение в ситуацията с бюджетните кредити за плащания и се надявам, че ще успеем да извършим приспособяването много успешно от времената на благоденствие към времена на ограничен бюджет. И смятам, че това е една благоприятна възможност за нас, защото когато имате ограничен бюджет, неизбежно се средоточавате върху това каква е реалната полза от този бюджет върху това какви са резултатите, които трябва да се постигнат, какво е въздействието на всяко едно е, евро изразходване на нивото на Европейския съюз. Като човек, който отговаря за тази сфера, аз съм изключително силно заинтересована от това да бъдат мобилизирани и комисията, и съвета Европейския парламент, но още по-важно държавите членки – така че този бюджет да се средоточава върху резултатите и да стане един много по-важен фактор за нашето възстановяване, за економически растеж, за борба с безработицата. Този бюджет да създаде справедливи условия за хората в Европа. Знаем, че в много държави членки безработицата е много сложен проблем, трудно е да се намали в две трети от държавите членки. Нивата на бедност започне да се увеличава за първ път след Втората световна война. Затова ние в Европа сме длъжни да средоточим нашия бюджет върху растежа, работните места и борба с социалните последици от кризата. И разбира се, това не е някаква идея, която е взета от въздуха. Ние виждаме, че нашия бюджет води до възможности за растеж и работни места. Има едно много надежно проучване, което доказва, че за Латвия кохезионните фондове на Европейския съюз са, са, са дали допълнителен растеж от 2,1%, 1,8% е за Литва, за Полша 1,7%. Разбира се, това е добре не само за тези държави членки, но и за цяла Европа, защото ние сме взаимно свързани. Европа е взаимно свързана. Сега, по плана Юнкер. Този план прави нещо много полезно. Той използва европейски бюджет като основа, за да стане този бюджет мултиплициращ фактор, да се увеличи ликвидността, която в момента изтича от нашата финансова система, за да се привлекат инвестиции, стратегически проекти, да могат да се привлекат 75 милиарда евро, които ще отидат и за подпомагане на малките и средни предприятия. Този план цели да създаде 2,1 милиона работни места в Европа. Това е един ангажимент, който поехме като част от нашата всекидневна работа. Ние трябва да знаем какво тези пари носят на хората в Европа. И разбира се, още по-висока става нашата отговорност да разходваме тези средства добре и отговорно. И това е един ясно заявен ангажимент на тази комисия. По-конкретно създаваме междуинституционална работна група по ефикасността, участието на парламента, сметната палата, съвета. И в нашата работа ние обединяваме също така и Европейската комисия и държавите членки, когато става дума за резултати и отговорност и отчетност. Сега в заключение няколко думи за средносрочните планове и средносрочния преглед. Средносрочния преглед. Традиционно този преглед във времената на благоденствие не беше нещо много важно. Сега обаче това е нещо много важно и това е условие поставено от поставен от парламента. Парламент иска много сериозно се отнасяме към този преглед и ви уверявам, че много сериозно се отнасяме към това. В средносочния преглед нашите приоритети се промениха. Също така, във времената на изобили нямаше такова нещо като отрицателен приоритет. Искаме да правим нещо, правим го. Обаче сега трябва да сме много благоразумни, когато определяме приоритетите, когато ги коригираме Комисията казва, че има 10 приоритета, работи се по тези 10 приоритета, обаче необходимо е приоритетите да се коригират и бюджета да се коригира съответно. Не можем да чакаме да внесем корекции, когато дойде времето за следващата многогодишна финансова рамка. В този преглед също така и искаме да заложим някои основополагащи концептуални въпроси и се надяваме, че това ще бъде основа за дебат върху тях. Искам да кажа, че аз извършвам заедно с колеги в групата по бюджетите по един много важен въпрос. Кои са източниците на приходи в Европейски съюз? Кои са недостатъците? Как те могат да бъдат преодолени? И с напредването на този дебат ние все повече осъзнавам. Аз лично осъзнавам, че това е много сложна задача защото всичко свързано с тази тема изисква единодушие. Трябва да обединим мненията на всички 28 държави мнението на Европейския парламент по реформа. И това ме води до последното, което ще кажа. Смятам, че многогодишната финансова рамка е прекрасна възможност за нас да заложим ясно реалната полза от европейски бюджет, ясно да заложим параметрите на това, което е важно, за да постигнем големите цели. Цифровия пазар, други важни теми. Колко ще бъде дълъг този бъдещ период? В момента се опираме на 7 годишен период. Дали това е оптималният период за многогодишната финансова рамка? Трябва да помислим за това. Но най-важното да се използва обсъждането на многогодишната финансова рамка, за да се създаде повече единство и повече последователност и съгласуваност във всички аспекти на Европейския съюз, защото бюджетът е само една основа за постигане на общата ни цел. Бюджетът не е само цел, то е средство за постигане на целта. И тук аз се надявам, че вие, парламентаристите и в Европейския парламент, и в националните парламенти, ще бъдете по-активни и ще участвате по-активно. От нас, от страна на Европейската комисия, може да очаквате работа, работа, работа. Ние разбираме нашето задължение като служене на тази обща цел. И искам да ви уверя, че го правим и ще го правим. Благодаря ви. Euh, Благодаря, госпожо комисар. Значи, комисиите по европейски въпроси са наш пряк кореспондент и сега искам да дам думата на Анджей Глажевски, който е заместник-председател на комисията по европейски въпроси на Полския парламент. Uh, Благодаря, господин председател. Ще говоря на полски, така ще е по-добре за всички и аз ще се чувствам по-комфортно. Zanim powiem kilka слов о... E, Благодаря. Ще кажа няколко думи за кризата с плащанията. Ще започна с кризата на доверието. Това, че гражданите не вярват на Съюза – това е голям проблем, който от доста време е сред нас и гражданите се обръщат към популистите. За това виждаме какво се случва не само в Европейския парламент, а и в някои от националните парламенти. Доверието се ражда в момента, в който задълженията се изпълняват. Ако поетите задължения не се изпълняват, доверието на хората спада. Всички правят връзка с бюджета. Това е една от причините на липса на доверие на гражданите към европейските институции. Всички се радваме, че бюджета бе прият през декември миналата година. Работата на националните парламенти и на националните правителства при различен сценарий в друга ситуация на бюджета, ще, ще бъде много затруднена. Затова всички много се радваме, че беше възможно да се постигне съгласие в съвета. Както казаха и преждеговорившите, кризата с плащанията не е нов феномен. От 2011 година тече този проблем. 80% от забавянето на плащата, плащанията е свързано с политиката на сближаване. Една политика, която трябва да преодолее разликите в развитието между държавите членки, както и неравенствата, които съществуват между гражданите. Кохезионната политика или политиката по сближаването е една от най-ефикасните политика и нейните резултати са напълно видими за всички. Бихме могли, например, да видим какви са промените, които са настъпили в Польша последните години, като доказателство за това. В Польша проблема с забавянето на плащанията беше свързано с различните действащи лица, т.е. онези, които изпълняваха проектите. Правителството се опита да се намеси 2007-2013 Става дума за милиарди евро забавения. При новата програма за плащания до 2020 година ще се използва сходна практика на тази при предишния програмен период. Два пъти по-нисък обаче е аванса, който праща правителството, защото когато има недостатъчни плащания, самото правителство е това, което трябва да компенсира хората а, с националния бюджет. Затова е необходима по-голяма гъвкавост при управлението на националния бюджет. Проблема с плащанията е свързан също и с отношенията между националните а, правителства и Европейската комисия. Европейската комисия обаче по неоправдани причини блокира плащанията, макар и бенефициерите да са спазили всички условия по изпълнението на проектите. Бюджетът на Европейския съюз обаче зависи от вноските от отделните държави членки, а както знаете, бюджетите на държавите членки не са розови. Имайки предвид забавянето при плащанията, Европейската комисия предложи а, корекции на бюджета. Польша подкрепи това предложение, за да може да изпълни задълженията, които са свързани с политиката по сближаване. Голямата част от корекциите, които нанесе Европейската комисия, бяха приети. Основният проблем за нетните плътци е фактът, че те трябваше да увеличат вноските си към бюджета на Европейския съюз през последните няколко години. Този проблем най-вече засегна Обединеното кралство. Корекциите бяха значителни там. Така че имаше възможност някои държави членки а, да внесат а, за по-дълъг срок тази сума. 2015 година ще бъде много важна година за финансирането на Европейския съюз. Говори и госпожа а, Георгиева като комисар по този въпрос. Програмата 2007-2014 година вече трябва да види край на плащанията. Що се отнася до новите програми 2014-2020, има повече поемане на задължения би трябвало отново да видим какво можем да поемем като задължение и какво можем да платим. След това имаме конфликта в Украина, ситуацията в Гърция и там трябва да се обърне голямо внимание. Е, това, което ще се случи в Украина е непредвидимо. Не знаем как трябва да реагира Европейската комисия. Дали да засили ембаргото към Русия или не. На базата на информацията, с която разполагаме в полския парламент, ние не можем а, да видим ясно, ясен контрол а, върху бюджета или политиката си в краткосрочен план, макар че госпожа Георгиева каза, че комисията ще се занимае с това. След това имаме плащането на дълга на Гърция. Разбира се, че всеки трябва да си плаща дълговете и задълженията трябва да бъдат изпълнявани от страна на Гърция. Иска ми се това обаче да се отнася до всички държави членки на Съюза. Общата декларация на съвета на Европейския парламент и на комисията, това е на обща дирекция, е, извинете, общо съобщение за бюджета 2015 година, бюджетни кредити, е, се надявам да вдъхне увереност и всички държави членки да спазват всички задължения, които са поели преди. Благодаря. Euh, Благодаря ви. Сега, да, за да иллюстрираме действителността на място, ще изслушаме най-напред господин Жан Ноел Готие, председател на Комисията Европа и Международна стратегия в е, регионалния съвет е, на е, регион Луара в Франция. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, госпожи депут... и господа депутати, госпожи и господа. Най-напред искам да благодаря на господин Артюи за поканата му и за възможността му, която ми дава да ви кажа как на място настъпват последиците от тези просрочени плащания. Искам да ви кажа, че пред вас аз ще бъда адвокат на Европейския съюз. Няма да излагам факти от името на своя регион, а от името на Европа. Ние, хората на място е, сме е, същените деца на европейския проект, защото заради нас е, този проект се превърна в действителност. Време е вие да помогнете на нас, на своите съграждани. Това е голямо предизвикателство, което трябва да бъде преодоляно колективно. Регионът на Луара, който представлявам днес, е както е, всички е, френски региони за 2014-2020 година ще бъде разпоредител на бюджетни средства, е, като целта е на наша територия да бъде съживена европейската политика и да бъде придадена истинска стойност на общностния живот. Да, вярно е, е, че е, има доста посегателства и неправомерно изразходване на европейските средства, но когато има трудности и средствата не се използват по предназначение, тези трудности само се задълбочават. Затова Жакоб Сет, е, председател на нашия регионален съвет, е, се обърна към господин Артюи, за да можем пред всички вас, европейски и национални народни представители да изложим своите проблеми. Аз ще се връщам и на периода 2007-2013 година от време на време, за да ви дам добри разяснения. Значи, аз през този период бях префект на региона. Това означава представител на държавата и всяка година префектът трябва да дава прогноза за бюджетните кредити и бюджетните разходи. През 2012 година вече имаше при нас забавяния при изплащането на дължими суми от регионалния фонд. Например, през 2012-2013 година 144 дни беше средното забавяне на издължаването на европейски средства, което е значително. Тук е необходимо да се предприемат редица технически мерки, е, не беше спазен е, регламентът от 2006 година, е, съгласно който срокът за издължаване на плащанията е два месеца, освен при непреодолими трудности в бюджета на Съюза. Това доведе в началото на 2013 година до пълно спиране на плащания. Безполезно е да ви казвам, че тези забавяния и прекъсвания на плащанията имаха верижен ефект. Най-напред за управлението и местните органи на власт и управление, защото техните хазни се изпразниха, трябваше да се подреждат по предпочитание и приоритет бенефициерите. За бенефициерите вредоносните последици настъпиха на ниво лични средства и възможности за осъществяване на дейността. А освен това имаше негативи и за Европейския съюз, защото той така вече не беше възприеман като толкова ценен проект от съгражданите. Ние имаме междинни структури, които извършват техническото управление на средствата от името и за сметка на префекта. И за да не се допринася за трудности и закъснения, този междинен орган реши да извърши плащания като спасителна мярка, за да не се забави изпълнението на проектите. За периода 2014-2020 година, като се има предвид в какви условия работят регионите в Франция, те не могат да си позволят подобно поведение до безкрайност и те в много голяма степен зависят от предварително финансиране и от последващо разплащане от страна на Европейския съюз. Констатирахме е, все още, че е на лице забавяне. Е, констатираме, че правилата са изключително сложни, е, налагат да се живее от ден за ден, защото не знаете кога какво ще се промени. Освен това, много често е, се е, повтарят и дублират проверки. Проверки от националното ниво, проверки от европейското ниво, които идват една след друга и непрекъснато ни утежняват работата. Всички тези елементи ме карат да се съмнявам, че местните органи при нас ще сътрудничат за спазване на сроковете за плащане. По раз отношение исканията за плащане и за финансиране, знаете, че е, те са част от е, много сложни процеси. Е, тези сложни процеси трябва да се управляват от множество структури. Аз не поставям под съмнение контрола върху изразходването на европейските средства, но понякога тук има и изключително голямо разминаване между срока, в който се отпускат европейските средства и непосредствените нужди е, на бенефициерите да изразходват такива средства тук и сега. Като се има предвид е, делата е, на предварително финансиране, често пъти доброто финансово управление е застрашено. Защото ако няма стигане на средствата до най-непосредствените бенефициери, е, всъщност е, европейската е, помощ не се предвиж... превръща в улеснител на проекти за структурни реформи. Вие казахте, че тази помощ благоприятства растежа. Сега обаче проектите вече стават все по-ограничени и ограничени като размах, защото няма достатъчно средства. Това означава, че инвестициите в една застрашена територия а, започват да намаляват, а именно това придава цвят на растежа, така да се каже. бих подкрепил изказването си с два конкретни примера с които ние трябваше да се справим. ОМЦ-2 един е, център е, за научни изследвания за тъй наречените сложни композитни материали. Там има е, приложници и академични специалисти. Това е проект на стойност 41 милиона евро с значително участие на Федералния фонд, т.е. Фонда за регионално развитие. Последния превод, т.е. първия превод беше извършен на 17 юли 2014 година, 7 години след внасенето на проекта. Имаме друг голям железопътен проект. В момента плащанията по него са на ниво 60%. Въпреки, че откриването на линията, която трябваше да се финансира, е било преди е, една година. Значи е, много са сложни процедурите, защото те е, забавят вземането на решение, включително и на ниво местни органи. Освен това, тези мащабни проекти изискват много тежки, обемисти оправдателни документи. Те трудно се събират, трудно се представят. И искам простичко да кажа, че всичко това доведе очевидно до големи дефицити. И всички тези дефицити бяха поети като допълнителна финансова тежест от местните органи. 75% от инвестициите във Франция се извършват от местните органи. Става дума за инвестициите на място. Тези прекъсвания, забавяния доведоха до значителен бюджетен дефицит и за местните органи и за държавата. И Европейската комисия фактически се освобождава от своята отговорност. Днес държавите членки са длъжни да спазват макроекономическите условия, които определя Европейската комисия за своите държави членки, а в същото време, чрез неизпълнението на своите задължения по одобрени проекти, Европейската комисия драстично допринася за увеличаването на този дефицит. За мен. Аз работя на място и съм защитник на Европейския съюз на място. Въпросите на гражданите са тревожни, защото те не правят разлика между наша и ваша отговорност. Те не знаят и не искат да знаят в чие поле е топката. Европа е едно цяло. И е, за това е необходимо заедно да решаваме тази проблематика, е, която в никакъв случай е, не допринася за осъществяване на нашите проекти. Господин Артюи, вие имате огромен проблем за решаване. Е, нашия регион е готов да сподели своя местен опит, е, за да ви улесни. Е, ние вече мислим за експериментални мерки и решения и се надявам, че ако всички споделим това, за което мислим, ще можем заедно да напреднем и Европа ще може да стане много по-близка до своите граждани. Благодаря за това, че споделихте конкретни примери от своята практика за вредите, които настъпват на място в случай на просрочени плащания. Господин Сантос Жуао, кмет на Тароя Делалус в Испания. Заповядайте. Gracias, Благодаря, господин председателю. Добър ден на всички. Първо искам да благодаря на председателя на комисията по бюджета за това, че ме покани и тук. Ще изложа позицията на един кмет в Испания и какво е въздействието на европейските фондове върху развитието на нашия регион. Ще очертая моите впечатления, свързани с различните развития и за това как по-добре могат да се управляват европейските средства. Идеята на Европейския парламент да организира тази дискусия заслужава нашите поздравления. Тук става въпрос за общини, за различни по големина селища, които ам, са много важни за Европейския съюз. Там, откъдето произхождам аз, е едно село Роля Лус има 6400 жители. Това е в региона Екстрамадура. Това е единственият регион. който е от значение. Нашето село е най-голямото в този регион. Когато говоря за нашето село. Това се отнася и за другите населени места в региона, защото ситуацията е аналогична, да не говоря и за цяла Испания. От много години наред не се ражда толкова много деца. Това е, е лошо, защото децата създават и надежди за бъдещето. Правят се опити да се ам, правят ам, различни неща за гражданите. Например, в нашето село имаше преди години два пъти повече по-голяма безработица. През 50-те години в това селище се развиваха само няколко сектор. След това техния брой се увеличи и сега там се залага на строителство, на земеделие, на растениевътство. Нашата е, цел е, е да създадем добри условия за гражданите. Искаме всички да са поставени на равна нога. И това разбира се с помощта на Европейския съюз. Положителното за нашето село беше, че получи средства от Европейския съюз. И то с помощта на общината ние можахме да променим а, модела на производство. Много ам, хора се преквалифицираха, а, някои участваха в програми за ам, допълнителни обучения. Заложи се на аспектите свързани с околната среда и зелената економика. Имаше много изоставени земи, които бяха предоставени по-късно на млади хора, за да бъдат обработвани. Вече функционира и първата кооперация за производството на зеленчуци. Това са млади земеделци през последните две години беше създадена и детска градина, и център за зависими лица, старчески дом, училище. И по този начин се създадоха, освен удобства за гражданите, и нови работни места. И всичко това с помощта на Европейския съюз и с общин... помощта на общината. Има и много културни мероприятия и социални мероприятия, които а, се подготвят като киновечери и други. Много ам, ученици могат да спортуват благодарение на спортните площадки, които бяха създадени с европейски средства. Има и волейболен отбор. Ам, кои, който е във втората лига. Това е отбор от девойки. И всичко това, което се случи в моето родно място, се случи благодарение на европейските средства. През 2013 година имаше 21 предприятие, сега има много повече, от Броят на предприятията се е удвоил. ние успяхме да получим помощ, средства за тези предприятия, така че те да станат по-конкурентоспособни. Благодарение на средствата беше създадена нова инфраструктура. Опитваме се, освен това, да вземем предвид при изпълнението на проектите и безработните. нашата цел е нито едно семейство в нашето родно място да не остане без ток или вода. По време на този процес ние а, е, трябваше да увеличим леко данъците, но няма м, никакви дългове или кредити, а, с които да сме се задължили. Населеното ни място е много малко. А, говорим за регион, а, който се придържа към целите за сближаване. А, Средствата от Европейския съюз много са ни помагали, ще ни помагат и в бъдеще. Ние сме неуморни. Справяме се с всякакъв вид проблеми, предизвикателства. Как е възможно при преквалифицирането на ам, безработни, средствата да идват с месеци закъснение. Няма как да се плати на преподавателите. През ноември декември 2014 година имаше средства за екстра мадура, които бяха отпуснати от фонда за ам, младите хора. И а, искам да попитам сега, а, как да се създават зелени работни места, когато средствата се изплашат с година закъснение, когато проектът вече е приключил. Общината трябваше да задлъжне е, за да може да изпълни проекта. Как може един такъв проект да не бъде финансиран от Европейската комисия? Има и проект, свързан с а, превентивни здрав... а, мерки в област... областта на здравеопазването и. А, ние получихме помощ от други от общини, за да можем да покрием тази вноска, която не беше изплатена от Европейската комисия. Това се случва и в други места в Европейския съюз. Действията ни се координират с Търговската камера и с фундацията, така че да могат проектите да се изпълняват и ние искаме да изградим и още едно основно училище в нашето населено място но ни трябват, разбира се, средства от европейския бюджет за тази цел. Искам да знам как испанското правителство и, и управата на, на регион Екстремадура допуснаха да има такова забавяне на отпускането на средствата, което доведе до затруднение с платежоспособността. И раз, Разбира се, стигна и до ам, възпрепятстване изпълнението на проектите. Сега ще обобща. Колко а, други общини в моя регион ам, трябваше да се погрижат за своите граждани, да имат по-добри условия за живот, по-добри работни места, условия ам, на труд и така нататък. Но Необходими са за тази цел ам, проекти, които да бъдат прилагани на практика. А, но а, разбира се, понякога се получава така, че средствата не, не се отпускат на време и не стигат до своите бенефициери местните власти понякога с голямо закъснение отпускат средства, защото сами имат проблеми с ликвидността крайните бенефициери, дали а, било а, предприятия или администрация или така нататък, а, зависят от тези а, средства. Понякога проблемите идват от общините, защото средств, проектите се започват, проекти, които трябва да бъдат финансирани от европейските бюджети, но средствата не идват и тогава ам, проблемите се задълбочават, тези свързани с платежеспособността. И така, за да можем обаче да финансираме проектите, трябва да задлъжняваме когато се предвижда съфинансиране, понякога общината първа отпуска средства и така ам, някои общини не искат да изпълняват европейски проекти, защото не им е възможно. Много а, често се прилагат критерии, които не отговарят на приоритетите. Има и проблем а, с това, че средствата се отклоняват за други общини, там където не са толкова необходими. Трябва да се следи за правилното разходване на средствата. Трябва да се извършва оценка на въздействието. Има и много други населени места, които са изправени пред тези проблеми, подобни на нашите. Имам някои препоръки, свързани с новите програми. Трябва да има европейска законова рамка, която да следи за <clears throat> разходването на европейските средства. Така че крайните бенефициери да са общините. Не трябва да има толкова дълги срокове за изплащането на средствата. Не може да има една система, която да не позволява на общините да получават тези средства на време. Хубаво е, ако има законова рамка, тя да предвижда придържане към направените обещания. С други думи, ако са обещани някакви средства, те да бъдат изплатени. Има общини, които се придържат към своите задължения. Не трябва администрацията да, да води до забавяне на изпълнението на действията. като се извършват инвестиции с европейски средства, регионалните и националните администрации трябва да имат обективни критерии. На следващо място има нужда от прозрачност и участието на гражданите. Гражданите трябва да участват в изпълнението на проектите, финансирани с европейски средства трябва да има възможност за сътрудничене между отделните общини. Да се види, освен това, когато е изпълнен проект, как са разходени средствата на регионално, национално ниво, да се извърши оценка, за да се види как изглеждат самите проекти, още преди да бъдат изпълнени, след като вече се премина към етапа на изпълнение, дали е имало забавяния, дали а, всички са се придържали към квоите задължения. Това а, е, въжи за всички нива регионално, национално и европейско ниво. Когато се получават средства, да речем по програмата Лидер, и това а, става в един разумен срок, един-два месеца. Ние можем а, този опит да го прехвърлим и а, към други европейски програми. Председателят прекъсва кмета, ако обичате да преминете към заключителните си слова. Ако ам, една община не може да плати на своите служители, нещо не е наред. Ако една община трябва да финансира предварително един проект и трябва да чака година и половина, за да си получи обратно средствата, нещо не е наред. В нашата община, в Екстрамадура, имаме нужда от европейско финансиране, за да можем да откликнем на нуждите на гражданите. Необходимо обаче да имаме възможност да предприемаме мерки и да взимаме решения, които засягат милиони граждани, които живеят в малките населени места. Трябва да мислим и за това, че ам, трябва да предоставим достойни условия за живот на нашите граждани. Благодаря, господин Кмете. Сега две уточнения. Най-напред превод от и на малтийски ще има до, крой, до края на заседанието. И освен това, госпожа комисарят трябва да си тръгне в 12 часа 45 минути. Много Чухме за това как се отказват плащания, как не се изпълняват ангажименти, какво може да направя ви комисията, е въпросът към вас. Всъщност това, което чухме, е, показва, че трябва у нези, които са на ръководния рул, да изяснят позицията си. Сега, е, преминаваме към изказването на госпожа Гресли, която председателства Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент. Ако обичате две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Много интересна ми се стори речта на, ам, на кмета. Аз съм докладчик. Ам, по бюджета за 2013 година ще ви предоставя някои данни. Безпокойство поражда у нас разходването на средствата в отделните държави членки. Защото това недобро изпълнение има финансови последици. 200 милиона евро са изложени на риск в областта на земеделието, защото не можем да гарантираме разходите направили, направени от държавите членки в Испания 150 милиона, във Франция 200 милиона, Обединеното кралство 180 милиона, в Гърция 117 милиона. Това са преките плащания. 600 милиона също са изложени на риск в 19 държави членки. Това е по друго перо. Така, нататък е, по структурните е, фондове, 480 милиона са изложили на, на риск. В земеделието всяка година са необходими 59 милиарда. Има ниво на грешки в размер 0,67% и сега този процент е спаднал от 0,67 на 0,66%. Е, много ви моля е, да се грижите за е, системите за управление и контрол. Другият финансов инструмент за инженеринга 443 милиона евро са изплатени в Гърция, България, Румъния и мога да заявя, че тези средства не са стигнали до крайните бенефициенти. Това са откази от моя доклад и смятам, че са важни да ги спомена тук, за да привлека вашето внимание. Моля ви, погрежете се за системите за контрол в вашите държави членки, за да можем да се справим с проблема. Благодаря, госпожо председател. Контрол е необходимо, обаче не трябва и да се осложнява системата, за да се осигури нейната ефикасност. Сега, господин Норберт Пракман. Господин председателю, доверието е изложено на риск, но не само това, когато не се изплатят средствата. Има много проекти, които трябва да се финансират от различни фондове, социалния за земеделието, за развитието на регионите. Говорим понякога и за по-малко от 100 000 евро. И стои въпроса дали Европейският съюз не трябва да създава програмите си по такъв начин, че те да са по-крупни и а, това, което обсъдихме тази сутрин, а, а именно, а, че да се използват средствата за усъвършенстване и обновяване на инфраструктурата и за хуманитарни цели. понякога ам, не се постига никакво въздействие. В такива случаи трябва да се даде възможност за нови финансови перспективи за националните парламенти. Трябва средствата да се използват там, където ще доведат до желаните ползи и до заложените цели защото доверието няма да се засили чрез неизплащането на просрочените задължения. Благодаря, господин Демобелфие. Благодаря. Благодаря на председателя на комисията за включването на темата в дневния ред. Е, този проблем е обезпокоителен, е, както поради размера на сумата, общо около 3 милиарда евро, както и е, поради възможностите или невъзможността на местните органи е, да встъпят вместо европейските институции да изпълнят тези задължения. Първо искам е, да запитам нещо за споровете. Има ли а, спорове във връзка а, с изплащането на а, сумите е, или е, просто се отправят искания за тяхното издължаване без да се водят съдебни спорове. Второ, необходимо ми е, е да знам дали можем да получим повече подробности за големите програми. Какви са причините, поради които се стига до тези просрочия? Благодаря, господин Силфер. Uh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за вашата готовност да водите активен диалог с нас, депутатите от Европейския парламент и от националните парламенти. Благодаря на нашия председател за това, че толкова добре изложихте фактите. Благодаря ви, че ни запознахте с конкретната ситуация, особено що се отнася до преговорите с съвета през последните години. Днес обсъждаме проблемите заедно с колегите от националните парламенти. Това е ясен знак, че ние осъзнаваме ролята ни и нашия принос за решаването на проблемите. Разбира се, истината е, че миналата година Както вие правилно казахте, госпожо комисар, успяхме да стабилизираме проблема, но все още не сме стигнали до едно трайно решение и бюджетната криза, която успяхме да предотвратим в последния момент, в края на 2014 година, може да се разрази тази година, следващата година, във всеки един момент. И в миналото сме виждали, че има програми, на Европейския съюз, които не са могли да получат достатъчно финансиране, например програмата Еразъм през 2013 година. За това призовавам колегите от националните парламенти конструктивно да участват в решаването на проблемите, включително и проблемата с забавените плащания. Системата трябва да бъде опростена и прозрачна. Бих ви много благодарен, госпожа Георгиева, ако споделите с нас дали смятате, че дългосрочното решение на недостига на плащане може да бъде решен чрез сегашната финансова рамка. Второ, какво мисли комисията за ролята на националните парламенти при решаването на проблема с недостига на средства за плащане, особено като отчитаме различните отношения между парламентите и правителствата в 28-те държавите членки. Благодаря ви. Merci. La parole est maintenant. Благодаря ви. Госпожа Анастаса има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да се изкажа в този парламент мнението и становището на Испания и силния ангажимент на Испания да бъде активен член Европейския съюз ние тази сутрин изслушахме много различни данни, говорихме за това дали са съвместими политиките за бюджетни ограничения с политиката за растеж и заедост. Искам да кажа, че Испания полага огромни усилия за да изпълни своя ангажимент за плащане на дълга, за осигуряване на публичните услуги, намаляване на публичния дефицит и тези мерки по намаляване на бюджетния дефицит се съчетават с реформи, които в момента доведоха до положителна обрата в испанската економика. Испания вече излезе от рецесията и е начало в Европа, що се отнася до економическо развитие и върви твърдо по пътя на реформите, съчетани с фискалната консолидация. Абсолютно Категорично сме ангажирани с нашето членство в Европейския съюз. Също така смятаме, че политиката за фискална консолидация по необходимост трябва да бъде съчетана с политика за растеж и економическо стимулиране. И това трябва да бъде политика на всички държави членки и на Европейския съюз. За това споделяме мнението на кмета от автономна общност Екстремадура, смятаме, че трябва да се подпомага растежа и създаването на заедост в Испания, нашата държава, и за това важна роля имат средствата от Европейския съюз. Благодаря ви. Alors, compte tenu des contraintes de Madame la Commissaire, qui doit nous quitter à 12h45, Госпожа комисаря трябва да си тръгне в 12.45, което налага определени ограничения. Затова сега ще й дам думата да отговори на част от вашите въпроси. Really I, I a... Благодаря, много се извинявам, но имам други ангажименти. Става дума за среща с е, група жени. Ще бъде много неуважително да не отида. Тук ще отворя една скоба. Една от задачите ми като заместник-председател по човешките ресурси е да насърчаваме приобщаването и да постигнем целта си 40% дами в Европейската комисия, за да има по-висока производителност и по-добра работа. A, a footnote, very... Uh, и бележка под линия. In, uh, uh, the, uh... Беше много интересно да се чуе, това, което казаха кметовете, за приобщаването, за участието на, извинете, за това, че има и женски и мъжки футболен отбор. Успех в футболните турнири. Така, първото, което бе казано днес, бе и най-важното. А то е колко е важно да се възстанови доверието. Доверието между нас и гражданите. За това какво означава Европа и за надежността на Европа. Въпросът за плащанията е част от този процес на изграждане на доверие. Не става дума само за отделните проекти, става дума за общото благо на един Европейски съюз. Поради тази причина въпросът за управляемо ниво на недостига на плащанията до 2016 година е задача, на която гледаме много сериозно. Нека се спра на четири момента във връзка с вашите бележки. На първо място забавянията. Много драматични примери се дадоха за забавяния. Всеки път, когато това се случи, е, има засегнато лице или трябва да се платят лихви или конкретна фирма. В крайна сметка това са пари на накоплатеца, които са може да бъдат използвани за по-добра цел. Но забавянията са продукт на многообразни фактори. Най-дългото забавяне, което сме допускали е 5 месеца, а тук чух година и половина неразплатени сметки. Защо? Защото имаме много а, сложна система за предаване на плащанията. Има приемане на плащането, одобряване а, от централния орган, отиват в регионалния, от регионалния към бенефициерите и по най-различни причини, свързани с управление на паричния поток, може да има забавения по пътя на средствата. Нашето общо задължение е е да търсим опростяване на тези процеси. Това, което ме безпокои обаче, е, че всеки път, когато се подеме инициатива за опростяване, започва се добре, след което се преминава през различни заседания, обсъждания, съвета, парламента и докато се стигне до края, нещата може дори да се окажат още по-сложни, а не по-опростени. Това трябва да се спре. И трябва да ви кажа, че ние сме решени опростяването да значи опростяване. Да се почне от нещо сложно и да се свърши с нещо просто или поне по-просто. Не може да бъде обратното. Трябва да призная, че идвам от голяма организация. Много дълго време работех в Световната банка и мислех, че познавам бюрокрацията и нищо не може да ме изненада. Явно съм грешала. Установих, че имаме абсолютно ненужни осложнения до момента, до който те направо е, уронват доверието и капитала доверие, ако мога така да се изразя. Обаче е необходимо всички да работят заедно. Всички трябва да се опитват да обслужват гражданите и да постигат тази цел. Имаме нужда от процес, който гарантира резултати и нищо повече. Често установяваме, че е, идеала, към който се стремим, се превръща в враг на доброто решение или неидеалното решение. Трябва да укрепим процесите е, за е, това да решим, кое трябва да бъде направено, което е добре да бъде направено и онова, което е абсолютно излишно да бъде правено. И трябва да се съсредоточим върху първата колона, която наричам задължително е да се направи. Надявам се вие да ни подкрепите, така, щото да стигнем до този момент. Залагането на по-високи стандарти в държавите членки, отколкото са представени от Съюза, е голям проблем в държавите членки. 40 подписа са необходими за одобряване на плащане, а 4 биха били достатъчни. Другите 36 подписа не ги изисква Европейската комисия. Те идват от тези многопластови отношения с държавите членки. Зависи ли това от наличието на прекалено голяма администрация? Всеки иска по някакъв начин да остави своя подпис. Точно така. Знаем много добре, че когато има прекалено много готвачи в кухнята, манджата е кисела. Така че трябва да се дисциплинираме. <laughs> да, същото въжи и за бифтека, който изгаря. My second, my, my second point is uh, on the... Uh, uh... На второ място бенефициерът, крайният бенефициер, понася всъщност целият негативен, цялото, извинете, негативно влияние. И за това говоря толкова много за резултати. Много последователно трябва да започнем да градим следното. Да се запитаме, къде е рискът? Какво ще загубим, ако не изпълняваме програмите си ефективно? Всички оратори по различен начин говориха за това да има ясни приоритети, ясни цели и прозрачност. Прозрачност за гражданите. Защото най-добрият контрол, финансов дори, е прозрачността и отчетността, която проистича от нея. И тук има голям проблем. Интересно е как ще го разрешим. Всъщност ние сме много прозрачни толкова сме прозрачни, всичко показваме в такива огромни подробности, че няма как да се види цялостната картина, тъй като се заробваме от детайлите. Огромни подробности, детайли, и вие говорихте за това, колко много контролни механизми има, колко проверки се правят и така нататък. Трябва да намерим по-добър начин да работим. На трето място. Да, имаме макроекономически изисквания. Да, трябва да е ясна, ясно финансовото управление на Европейския съюз, но това трябва да бъде уравновесено с един фокус върху растежа и борбата към нерав... срещу извинете, неравенството за новата комисия това е споделена цел. Сигурно сте чували това и от председателя Юнкер и от колегите ми. И накрая един въпрос, който бе зададен. Може ли да има дългосрочни решения в настоящата рамка? Разбира се, че можем да балансираме своите сметки, стига да признаем ограниченията на настоящата финансова рамка. Не можем да поемаме свръхзадължения. Трябва много разумно да поемаме задължения за плащания. Да, може да си балансираме финансово счетоводните отчети, но проблемът не е там. Проблемът е дали приоритетите ни са точни и дали бюджетът ни отговаря на постигането на тези приоритети. Някой каза, защо нямате по-големи проекти, а не хиляди малки проекти, по които не се постигат големи резултати. Не мисля, че става дума за размер. Малките проекти понякога генерират голям, голяма социална полза. Чухме го от ораторите преди мен. Но имаме ли и яснота на целта си и отговарят ли нашите ресурси на целите, които сме си поставили? И накрая, Можем ли да направим всичко това успешно по начина по който набираме средства сега? Тези над 80%, които идват от вноските на държавите членки, основани на брутния национален доход и то основаващи се на един ужасяващ процес на водене на преговори. И отговарям, не, не може. Трябва да намерим начин средата за преговори да се подобри и да има яснота на целите, всичко да бъде заложено, за да се постигнат целите и да няма такава горчевина и такъв разделящ и злостен начин на говорите, какви, говорене, каквито видях при първите бюджетни преговори, за мен поне. Те бяха успешни, но ако искате яснота на целите, ясни приоритети, нещата трябва да бъдат опростени. Благодаря sans abuser de votre temps, y a-t-il des contentieux Благодаря. Est-ce qu'il y a des contentieux du fait de... Има ли спорове? Беше зададен въпросът дали има спорове е, в следствие на забавени плащания или просто се отправят искания. I'm not aware uh, at the moment of any... В момента не ми е известно срещу комисията да се води дела. Е, зная, че на местно равнище е имало успорвания във връзка с напредъка по нашите дела. Но доколкото зная, няма съдебни дела срещу комисията. Гледам колегата, можем да направим справка. Кой знае? Може би, докато тук седим, някой е подал искова молба. Фактът, че не ни съдят, не бива да ни успокоява тъй като ние сме длъжни да плащаме задълженията си и имаме 25 милиарда просрочени задължения. Чухме примери за това какво означава тези 25 милиарда да не са издължени. Примерите ни ги дадоха преждеговорившите. Е, много разчитаме на вас, госпожо, за упростяване на процедурите и държавите членки трябва да положат усилия, защото това не е европейски патент. Е, на национално равнище също има някой път истерична сложност. И за това има какво да се направи на всяко ниво. Иначе оставаме с много големи надежди за е, ревизията на е, многогодишната финансова рамка. Надяваме се, че това няма е, да бъде само обещание от страна на съвета, за да ни накара да преглътнем хапчето, а по-скоро ще има ревизия и то така както беше обещана, реална съдържателна ревизия, която бе обещана преди да се обнови съставът на Европейския парламент през май месец. Защото дори невъзможното има своите предели. Госпожо председател, вие трябва да установите едно равновесие в много тежка ситуация. Благодаря. Давам думата на унези от вас, които са се записали за изказване. Сурдан. Най-напред господин Сурдан. Господине, малко е, ме плаши вашето име. Сега господин Журкович. Коректно изговорено, поштовани. Правилно го казахте, господин председателю. Много точно го, го произнесохте. Съвсем ясно е, че неиздължените плащания водят до загуба на доверие, но още по-важно е, че се влияе върху осъществяването на проектите и се препятства генерирането на положителни последици чрез тези проекти. Очакваме ревизията на многогодишната финансова рамка, която да акцентира върху ефективността. Това трябва да бъде наш траен стремеж – за да могат да бъдат улеснени корекциите и същевременно да се подготвим по-добре за следващите финансови рамки. Една от мерките, които могат да бъдат полезни, макар и не окончателно решение, защото окончателното решение означава да се изчистят всички задължения, би била използването на банките за развитие в държавите членки. Е, това не само ще осигури вливането на свежи средства в економиката, но и известни лихви. Никой не търси лихва от Европейския съюз, от Европейската комисия, обаче трябва да намерим начин е, да ангажираме банките за развитие, инвестиционните банки в държавите членки, за да ускорим процесите и е, да подхождаме прагматично към решенията на проблемите мерките на Европейската Централна банка се отразяват върху баланса на бюджета, върху неговата устойчивост. И за това трябва да започнем да говорим, защото в крайна сметка това, което прави банката, се отразява върху нас. Той има мултипликационен ефект. Включително, когато се стремим към е, по-устойчиви бъдещи бюджети и към разкриване на нови работни места. Благодаря! сега госпожа Едер, която е, е общ докладчик за бюджета за 2015 година. Благодаря ви, господин председател. Когато решихме на заседанието на координатори да включим тази точка в дневния ред, имахме две цели. Първо, да обсъдим с нашите колеги от националните парламенти кой е реалният проблем с неплащанията, които и то съществуват като резултат с проблем в европейския бюджет и също така да видим съвсем пряко как засягат тези неплащания нашите общини, нашите граждани и се ангажирахме като Европейски парламент да помолим за подкрепа националните парламенти. Говорихме пред вас за големите проблеми за свързани с преговорите за бюджета за 2015 година и проблемите, които продължават 2010 година. Нека да не забравим, че Европейския парламент е равнопоставен партньор на съвета и е един от двата бюджетни органа. Но в реалността не винаги това се получава. Непрекъснато трябва да се борим с съвета и съветът се опитва да наложи своите критерии, своите цифри и е много трудно Европейския парламент да удържи пред натиск от страна на съвета. За това трябва да се промени не само формата на преговорите, но най-вече формата за финансиране, за изготвяне, изпълнение на бюджета, откъдето проистичат всички проблеми. За това искаме нашите колеги от националните парламенти да знаят какво се случва с неплащането бюджета, защото ние сме под натиск от страна на съвета, т.е. държавите членки, правителствата им, когато става дума за един важен бюджет, бюджет, който е посветен инвестиции, бюджет, от който трябва да се извършват плащания. Не може да се прехвърли от година на година бюджетния дефицит. Това не е законосъобразно. Договорът не предвижда това. И точно за това имаме дефицит. Затова преди всичко искаме да помолим за помощ нашите колеги от националните парламенти. Те да окажат натиск в своите комисии по европейски въпроси, комисия по бюджетите, да се обърнат към своите правителства, за да се направи всичко възможно, за да можем да напредваме с бюджета. И искам също така да спра на въпроса за бавянето с плащанията, за това дали се налагат някакви санкции. Да, плащат се лихви за забавяне. Обаче основният проблем с неплащането е свързан с политиката за сближаване. Така че се получава така, че най-засегнати са у нези региони общини, които най-много имат нужда от помощ. И за това неплащанията които са провокирани от държавите членки, стават неплащане на сами тези държави членки. Защото никой няма да се заведе сам на съд поради това, че не плаща. Да, прекратявам. Искам да кажа, че ние искаме от една страна Европа да извърши необходимите економически и политически промени. Предлагаме един план за инвестиции и искаме да използваме основни инструмент за инвестиции на Европейския съюз, а именно бюджета. Мисля, че е много добре, че избрахме тази тема и смятам, че можем да продължим с това сътрудничество и смятам, че можем да разчитаме на подкрепа от страна на националните парламенти. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на господин Борге Вестмунд. Благодаря, господин председателю. Мога да обещая на депутатите от Европейския парламент, че що се отнася поне от гледна точка на нашия парламент, няма да има помощ, защото тук говорим а, за това какви приоритети могат да бъдат а, очертани от гледна точка на разходите. Смятам, въпреки всичко, че трябва да се обсъди този въпрос и е хубаво, че провеждаме тази дискусия, защото трябва да се намери решение, защото на национално ниво имаме много ам, малко влияние можем да даваме насоки на нашите министри, но повече от това няма как да направим. Е, от 15 години съм в шведския парламент и никога не сме водили такава дискусия. Както виждам и при нас могат да бъдат направени подобрения. Смятам, е, че когато се говори за това, че трябва да се отказваме от финансиране за образование, за здравеопазване. Ако някой смята нещо такова, значи има много лоша представа от сътрудничеството ни в Европейския съюз. Моите граждани не са готови да плашат повече от тези 2 милиарда шведски крони, които се вливат в европейския бюджет. Европейският парламент остава с впечатлението, че а, има право на повече средства и кой да ги плаща ми държавите членки. Няма как да стане, защото цялата система започва да куца. Трябва да водим диалог. Да, няма проблем. Но трябва да се разбере, че изходните ни а, точки в тази дискусия са различни. Не можем ние от държавите членки да плащаме а, за европейския бюджет а, толкова много всичко е в ръцете на Европейската комисия, на Европейския парламент. Както се вижда, никога не сме а, включвани в а, важните дискусии. От 15 години ние никога не сме били включвани в такава дискусия. Благодаря. Ясно е, че е, всичко това трябва да бъде разисквано. Сега Ерик Ван Ромпой. Ai-je mal prononcé son nom? Vous êtes si... Ето ви. Аз съм брат е, на председателя Херман Ван Ромпой. Моля да му е, изпратите е, нашите поздравления. е И така. Като че ли сме изненадани от това колко много средства не са изплатени. 24 милиарда евро не изплатени за сближаване. Аз съм изненадан обаче, че се прави разлика между държавите членки. 4 милиарда за публичния сектор тук, 3,7 милиарда за Ирландия, 2,7 милиарда за Полша и Португалия 7 милиона, а не милиарда. Така че има огромна разлика между отделните държави. Огромни разлики. И моят въпрос е, как може нещата да са толкова различни? Това не може да е вина на Европа. Предполагам, че някои е, част от тази вина е у държавите членки, които очевидно сега може би имат е, достатъчно добри проекти, които могат да бъдат одобрени що се отнася до метода за счетоводство и контрол. Може ли да обясните защо има такава огромна разлика? Някой да ми обясни. 25 милиарда е едно, но в някои държави членки няма никакви. В други пък огромни суми. Три държави над 4 милиарда по неразплатени задължения за плащане. Аз ще се изкажа кратко. Съгласен съм с немския колега, който говори малко по-рано Има прекалено малки проекти, прекалено много малки проекти. Ако искаме лостов ефект от бюджетния, от европейския бюджет за растеж и за развитие, може би щеше да е по-добре да имаме малък брой големи проекти. Това ще окаже по-голямо въздействие, отколкото да размиваме нещата с хиляди микропроекти. има други начини за привличане на средства, не само от Съюза. Благодаря. Давам думата на господин Карел Фидлер, който ще е и последният изказал се на това заседание. Dobrý е, den, děkuji za slovo, pane předsedající. Е, já bych chtěl jen krátce zareagovat na to, co... Добър den. Е, благодаря ви, господин председателю. Искам накратко да взема отношение към темата на дискусията, а след това да задам един въпрос. Бяха изразени съмнения в съществуващите механизми на Европейския съюз. Всъщност, това, което чуваме тук, ни вдъхва увереност във връзка с проблемите. Не е решение е, увеличаването на броя на проверките мултиплицирането на контролните механизми или тяхното осложняване. Както и преждеговорившите посочиха, решението се крие в упростяването на контрола. Мисля, един колега от германския парламент правилно посочи, че изискванията трябва да бъдат по-реалистични. Имам и кратък въпрос. Госпожа комисарията Георгиева спомена, че правилата трябва да бъдат опростени и да бъдат по-прозрачни. Има ли в такъв случай планове за опростяването им и за превръщането им в по-прозрачни правила и в какъв момент да очакваме резултати? Си... Мерси. Благодаря. Благодаря за питанията, благодаря и за изказванията. Мисля, че тези заседания са изключително важни. Казах ви при откриването на заседанието, че съм участвал в такава интерпарламентарна конференция тук в Брюксел, представлявайки Френския сенат. И когато се питах, когато се върнах тогава в Париж, се питах какво всъщност сме направили. Нямаше е, разисквания като в парламент, нямаше гласуване след разискванията. Е, тогава си дадох сметка, че е необходим по-тесен, почти постоянен обмен на виждания с националните парламенти. Да няма е, Европейски парламент от една страна, а на голяма дистанция от него да стоят националните парламенти, с които да действаме в разнобой. Затова много се радвам, че проведохме това заседание. Давам си сметка, че не можем да отговорим на всички въпроси. Координаторите играят много важна роля във всяка комисия на Европейския парламент. И по техен избор, по тяхно предложение вписахме в дневния ред въпроса за просрочените плащания. Знаете, че е, през 2013 е, година 220 е, милиарда евро все още не бяха поискани, т.е. отпуснати са бю, бюджетни средства, но не са били потърсени, въпреки че е било одобрено изразходването им. Това е сума възлива също на 150% от европейския бюджет. Значи, е, трябва да има пълно съответствие между това, което правят бюджетните органи, съветът, където са представени правителствата на държавите членки и е, парламентът, е, където се извършва политическото действие, ангажирането на бюджетните кредити, т.е. тяхното предвиждане в бюджета политическият акт е да предвидите бюджетни средства, а след това изпълнението на бюджета е от компетентността на изпълнителната власт. И аз се надявам, че всички добре сме чули посланието да се упрости, да се съсредоточат усилията ни с оглед на бюджета в няколко възлови пункта трябва да ви кажа, че многогодишната финансова рамка, прията тази година или всъщност миналата година, не улеснява кохерентността. Може би само след няколко години ще се запитаме дали тази рамка е въобще смислена. Когато бюджетът е определен 7 години преди да се стигне съответния момент и да се извърши съответното плащане, е бюджет, който не, по необходимост е изгубил връзка с действителността, когато настъпи моментът на плащането. Това са все елементи, които подлежат на обсъждане. Трябва да се обсъжда дали е редно е, многогодишната финансова рамка да е част чак толкова многогодишна, тогава изпълнението навлиза в тунел без изход. Искаме да се създадат работни места, но на практика се създават такива в администрацията, тъй като проверките само се множат и стават все по-сложни. Почти до животна дейност се извършва, се в доживотна дейност се превръща извършването на проверки. Но трябва да се знае кой какво проверява и правилата трябва да са много опростени, защото това е като фискалната оптимизация. Колкото повече има изключения, толкова по-голяма е оптимизацията. Трябва да се създадат предпоставки за опростяване. За голямо съжаление, госпожа Георгиева бе принудена да си тръгне преди края на нашето заседание и изразявам съжаление, че няма възможност да отговори лично на някои от зададените въпроси, в частност този зададен от господин Ван Ромпой, за разликата в неразплатените суми за отделните държави членки. Ако ми позволите да се изразя така, защо някои държави членки бързо а, получават а, средствата, след като сигнализират, че има забавене, а при други има толкова големи натрупвания. А, но аз ще изпратя на госпожа а, Георгиева този въпрос а, и а, със сигурност господин Ван и ще получи отговор. Друг голям въпрос е а, дали им носят някаква полза тези европейски средства и тяхното влагане, дали се повишава конкурентоспособността, дали се улеснява растежът, дали се разширява създаването на работни места, дали няма разходи, които в крайна сметка не са особено полезни тук трябва да се ръководим и от заключенията на Сметната палата на Европейския съюз. Не става дума само да се разходва. Трябва да се разходват средствата да полезно и финансовите операции на Европа не винаги като че ли имат решаващ принос за растеж и създаване на работни места. За всичко това трябва да мислим. Е, в Комисията по бюджета в Европейския парламент ще организираме семинар, на който е, ще е, обсъждаме тези теми и по-нататък и през идните седмици предстои в самата комисия по време на нейната работа да се обсъждат вашите идеи. Госпожи и господа, благодаря за вашето участие, за вашите наблюдения, бележки и въпроси. Благодаря на така наречените свидетели на негативните последици от просрочените задължения, които ни казаха, че има известна дистанция между Брюксел и това, което се прави на място в държавите членки. А, ние би трябвало а, да се стремим към различни показатели от тези, които европейските избиратели демонстрираха през май месец миналата година. Беше рекордно неучастието в изборите. Е, и пътят към тази цел, е, към преодоляването на това неучастие, изисква по-жива връзка между гражданите и Европейския съюз. Мисля, че бюджетните въпроси и тяхното решаване могат само да допринесат за съживяване на тази връзка. Сега искам е, да ви поканя на коктейл на първия етаж пред зала Ехуди Менухин. Ако тръгнете по стълбата, която е точно пред изхода на залата и слезете два етажа по-надолу, ще видите това пространство. Ще възобновим работа в 14 часа и 45 минути. Пожелавам ви приятна почивка и до скоро. Cool.